Good morning, ladies and gentlemen. Добър ден, госпожи и господа, уважаеми колеги. Очевидно е, че коледа приближава. Няма много хора в залата. Така или иначе, се радвам да приветствам с добре дошли нашите гости, министрите Лука и Мавро. Министър Лук е министър на правосъдието, обществения ред в Кипър. Госпожа Елени Мавро е министър на вътрешните работи. И двамата представляват действащото председателство на съвета. Те са тук, за да представят своите заключения и постижения в областта на правосъдието и вътрешните работи за последните 6 месеца, когато Кипър беше председател. Кипър все още е председател, естествено. Те ще представят най-вече заключенията от съвета по правосъдие и вътрешни работи от 6 и 7 декември. Ще чуем презентацията и след това ще имаме кратко разискване. Министър Мавро, ако желаете да сте първа, заповядайте. Добър ден на всички. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати. Изказвам се от името на моя колега, министъра на правосъдието и обществения ред. От името на двама ни искам да ви благодаря за поканата и за отличното сътрудничество, на което станахме свидетели през последните 6 месеца. Ще продължа на гръцки, ако ми позволите. Е, кире Проедре, мели Европейко кино. Уважаеми госпожи и господа, евродепутати, благодаря за тази възможност да представя работата на кипърското председателство. Ще представя основните ни постижения, онова, което се случи. Аз ще говоря за вътрешните работи, а що се отнася до правосъдието, моя колега, министъра на правосъдието и обществения ред, ще направи презентация малко по-късно. Не е лесно да си успешно председателство, особено в ситуация на економическа криза и в ситуация на война в Сирия и тежки проблеми в еврозоната. По време на нашето председателство ние работихме в дух на сътрудничество, провеждахме диалози във всички области и успяхме да постигнем видими резултати, от които да се облагодетелстват всички граждани. Както споменах пред вашата комисия през юли, Нашата цел беше да приключим общата система за убежището. Искахме да го направим до края на тази година, както се споменава в Стохолмската програма. Работихме усилено за тази цел. Имахме много трудности пред себе си, но основното ни правило, основният лайт мотив беше работата да е с високо качество, да се работи в сътрудничество и по възможност да се избягват злоупотребите. Какво е положението днес? Успяхме да стигнем до политическо споразумение относно Дъблинския регламент и регламента за условията за приемане. Постигнахме значителен напредък по директивата за процедурите за предоставяне на убежище. Вчера имахме тристранен диалог. Останаха ни само една-две области, в които имаме нерешени въпроси. Съвета през октомври 2012 година прие общ подход във връзка с регламента Евродак, възоснова на предложение на комисията. Предложението на комисията беше от май 2012 година. Тъй като парламент едва вчера прие своите изменения, първият тристранен диалог за този нормативен акт ще се проведе днес. Нека да подчертая, че сме много близо до окончателно решение за общата европейска система за предоставяне на убежище. Много е важно да не се губи темпото и да се постигне целта своевременно. Искаме да имаме обща система за предоставяне на убежище, трябва да има сближаване не само от юридическа гледна точка, но и на практика. Държавите членки трябва да получават добра подкрепа, за да се справят с трудностите. Трябва да се работи в дух на искрено сътрудничество и солидарност. Председателството работи за приемане на заключения в областта на солидарността. Това се случи по-рано този месец. Там отчетохме и напредъка постигнат от юни 2012 година насам. В областта на миграцията се постигна значителен напредък. Разговаряхме по законодателството за сезонните работници и вътрешно-корпоративните трансфери. Вече участваме в тристранни диалози по тези два нормативни акта. Вчера започнахме тристранен диалог по директивата за сезонните работници. Не трябва да се забравя, че на ниво си вет имаше доста проблеми. Ако всички дадат своя принос, скоро ще приключим работа по това законодателство и ще имаме една по-интегрирана миграционна политика в Европа. Интеграцията няма как да се пренебрегне тук. През ноември имаше една конференция, на която участваха местни и регионални власти. Там стана ясно, че интеграцията е основният двигател за растежа, социалното сближаване. Тя е тясно свързана с евентуалните ползи от миграцията. Председателството държи на легалната миграция, която се основава на значитане на човешките права и достоинство. В тази връзка ние подкрепяме дейността на Съюза в областта на миграционния натиск. Ние продължаваме да се борим с трафика на хора. Той все още представлява сериозен проблем и за Съюза, и за държавите членки. През октомври съвета прие заключения посветени на елиминирането на трафика на хора. Има стратегия в тази връзка. Освен това, през октомври в Брюксел организирахме конференция относно сътрудничеството между държавите членки и Съюза. Там говорихме за интегриран подход в борбата с трафика на хора. Искам да спомена един конкретен елемент. Стратегията за борба с трафика на хора, която беше представена пред съвета през декември. Вчера проведохме тристранен диалог по регламента по така наречения регламент Юросур. Става въпрос за наблюдение на границите. Това наблюдение трябва да се установи до 2013 и 2014 година. Искам да благодаря на Европейския парламент за конструктивното отношение. Комисията също ни помогна много. Благодарение на тази помощ успяхме да стигнем до споразумение относно Шенгенския граничен кодекс. Няма как да имаме напредък в областта на миграцията без да продължим диалога с страните по происход и страните на транзита на емигранти. Ние приехме заключение на съвета относно цялостния подход в областта на миграцията и мобилността. Предприехме конкретни стъпки за сключване на споразумение за мобилност и партньорство с Марокко и Тунис. Започнахме диалог с Йордания. Надяваме се, че този диалог ще доведе до сключване на партньорство за мобилност Ние имаме и други важни стратегически партньори. С Индия, например, постигнахме споразумение за сътрудничество в областта на миграцията и мобилността. По отношение на Китай, пък решихме да започнем засилен диалог с тази страна и да лансираме съвместни програми за сътрудничество. Нашето сътрудничество с САЩ продължава. Имаме нов план за действие в областта на миграцията. Договорихме се по работна програма с Русия. Програмата покрива следващите две години. Един от основните принципи в Европейския съюз е правото на свободно придвижване и сродните нему права. Съюза трябва да стане по-достъпен за своите граждани. Мобилността трябва да е в центъра на всички политики. Гражданите трябва да са по-добре информирани за това какви ползи имат от самото гражданство на Съюза. Успяхме да финализираме консултациите относно Европейската година на гражданите. Това е една инициатива, която има за цел да доближи Съюза до неговите граждани. И накрая ще говоря за регламента за финансовите инструменти в рамките на вътрешните работи по силата на многогодишната финансова рамка. Разговорите тук се оказаха доста проблемни. Тази тема беше една от най-трудните, най-вече поради трудното економическо положение в Европа. Въпреки трудностите, с удоволствие мога да ви съобщя, че успяхме да постигнем общ подход по отношение на хоризонталния регламент и по отношение на Фонда за вътрешна сигурност в областта на границите и визите. Надявам се, че ще се стигне съвсем скоро до споразумение относно Фонда за обежището и миграцията и Фонда за полицейското сътрудничество. Има две предложения за увеличаване на ставката за съфинансиране по така наречените програми SOLID за държавите членки. Знаете, че в кризата някои държави получиха помощ по силата на механизма за подкрепа. Искам да благодаря на всички онези, които допринесоха за приемането на тези предложения. В заключение искам да кажа, че по време на нашето председателство се опитахме да бъдем един обективен посредник. Усилията ни бяха насочени към това да създадем една по-добра Европа, Европа, която да отговаря на своите ценности, Европа, която да означава повече за гражданите, в която да има социално сближаване, Европа, която да е по-близко и до своите съседи. Обедена съм, че идното ирландско председателство ще продължи с усилията в тази посока. Приноса на Европейския парламент беше особено ценен за нас във всички области, в които работихме. И ето защо трябва да ви благодаря още веднъж най-сърдечно. Благодаря ви и за вниманието. След като моя колега министр се изкаже, ние сме готови да отговорим на вашите въпроси и да откликнем на вашите коментари. Благодаря. Благодаря, господин Лука. Имате думата да говорите за това, което е направено в пространството за правосъдие. Шенред. Благодаря. Благодаря за възможността, която ни давате да представим работата на кипърското председателство пред второто 6 месече на 2012 година. Уважаеми дами и господа, във в областта на полицейското сътрудничество и сигурността ние се опитахме да решим редицата проблеми, много от които имат трансграничен и транссекторен характер. Наша цел беше създаването на открита и сигурна Европа чрез предлагането на стратегията за вътрешна сигурност. За да постигне това, председателството обърна специално внимание на полицейското сътрудничество и обмена на информация с цел борбата срещу сериозната трансгранична престъпност, престъпността в Кипър, включително различните форми на педопорнография върху интернет, финансовите престъпления и за контрол над финансовите транзакции, търговията с крадени културни артефакти. А също така прилагане на четирите стълба на Европейската стратегия за борба с тероризма. По-конкретно във връзка с тероризма, Кипърското председателство прие заключенията на съвета по отношение на защитата на уязвимите цели срещу терористични атаки. В тези заключения се обръща внимание на значението на този сектор, особено във връзка с неодавнашния терористичен атентат в България и необходимостта от по-нататъчна защита на публичните пространства в целия Европейски съюз, като те останат открити и напълно достъпни за гражданите. Приехме също така заключенията на съвета по отношение сигурността на въздушния транспорт и неговата защита от терористични атаки. А също така действахме е, за оценяване на нивото на безопасност на въздушния транспорт. Смятаме, че сигурността на транспорта е за един от своите най-важни приоритети. Целта ни е, е защитата на всички пътници, както и онези, които работят на летищата. Подготвихме доклад за тероризма, в който се описва постигнатото по изпълнение заключенията на съвета за укрепване на вътрешната и външната сигурност и борбата с тероризма. Разработихме план за действие на Европейския съюз за борба с екстремизма и начина по който те набират своите кадри. По отношение на безопасността и борбата с кипер, киберпрестъпността, председателството продължи да помага Центъра за борба с електронните престъпления и на общо заседание на КОЗИ и службата за външна дейност на Европейския съюз, проведено през октомври, бе разработен план е, за сътрудничество с трети страни. Поощряваме създаване на хоризонтална група за приятели на председателството за подкрепа на сътрудничеството в областта на киберсигурността. За борба с трансграничната, организираната трансгранична престъпност и създаване на европейска система е, за с регистрационните личните данни на пътищата, така наречената система ПНР – която е още по-необходима, като се има предвид, че Съюзът вече е изключил споразумения с трети страни и допуска чужди служби да имат достъп до данните за пътниците, които пътуват за тези страни. Все още този въпрос обаче не е цялостно решен на европейско равнище. Бих искал да подчертая, че ако нямаме общ, общностен подход по този въпрос, то страните членки имат свои собствени национални системи, някои вече са ги създали и те действат. Необходимо е прилагането на директива за начина на събиране на данните – която да даде рамките на тази дейност. Ако няма такава директива, страните членки е, сами ще решават тези проблеми. Очакваме положителни резултати от обсъждането на текста на предлаганата директива. Както знаете, между Европейските Европейския съюз и Канада още не е предложено, предложен текст за споразумение и призоваваме комисията да преговаря по-активно, за да може да представи колкото може по-бързо проект от споразумение, подобно на споразумението, сключено с Австралия. Споразумение, което да бъде приемливо за страните членки. Кипърското председателство одобри окончателният доклад за петият кръг на взаимна оценка по отношение на финансовите престъпления и изследване наблюдението на финансовите сделки. Значението на този въпрос бе обсъден на съвета по правосъдие и вътрешни работи през октомври. Ще продължим работа в този сектор, като се опитваме да подобрим законодателните и организационни рамки за борба с финансовите престъпления и тяхното предотвратяване. Представителите на страните членки трябва ясно да разбират какви, към какви процедури трябва да се придържат във връзка с препоръките на съвета. В оперативен план усилията ни бяха насочени към политическият цикъл за борба с сериозната организирана международна престъпност. Още от самото начало обмислихме платформа за многостранно сътрудничество чрез рам, плана Емпакт, за да може всички участници да познават по-добре а, своята роля и отговорности в рамките на плана за действие през 2013. Продължихме изпълнението на оперативния план за действие за 2012 година. Общото заключение е, че политическият цикъл се прилага задоволително, но все още има какво да се желае по отношение на участието на страните членки, финансирането, изпълнението на задачите на национално равнище и дейността на националните координатори. Кози одобри оперативните планове и плановете за действие за 2013 година, чието изпълнение ще започне до година. И накрая искам да подчертая, че председателството продължи усилията започнати от предишни действащи председателства за борба с организираната престъпност и създаване на административни условия за ефективна борба. В рамките на първия цикъл, в началото на октомври, формулирахме целите на мрежата, бюрата за свръзка и ще представим доклад за постигнатото през септември 2013 година. Внимание беше обърнато и на фалшивите документи за пътуване. Председателството предложи издаването на наръчник за това как да се откриват фалшифицираните паспорти, където са описани специалните методи за контрол, които трябва да се използват за контролиране на паспортите, за да може по-лесно да се откриват фалшификатите. Този наръчник ще помогне на европейските власти в работата им по граничния контрол, борбата с незаконната емиграция и с трансграничната престъпност изобщо. Колкото до обмена на информация, и засиленото полицейско сътрудничество, действащото председателство смята, че своевременният достъп до точна и нова информация е особено важен елемент на сътрудничеството между властите в страните членки. Председателството анализира прилагането на общото законодателство и резултатите, които са представени на съвета, ще бъдат анализирани и оценени след разискванията заедно с Европейската комисия. Това се отнася до полицейското сътрудничество във връзка с опазване на културното наследство. В тази връзка създад... предложихме създаване на експертна мрежа, за борба с търговията с произведения на изкуството и културни ценности. За укрепване на сътрудничеството между двете членки, действащото кипърско председателство организира две полицейски операции, в които участва голям брой страни. Първата операция, назована САйкъл, имаше за цел да открие незаконно изнесени превозни средства. Опитахме се да установим как точно се изнасят тези превозни средства. Втората операция целеше обмен на информация за притока на иммигранти от страни, в страните членки. Бяха анализирани различните начини на пристигане на емигранти, натиска, който се упражнява върху страните членки, страните, от които идват незаконните емигранти – и как се използват фалшифицирани паспорти. Обърнахме внимание и на домашното насилие, подготвихме европейски наръчник за най-добрите практики, който да бъде използван от правоприлагащите органи, когато става дума за отклонения или пък законите не се прилагат така както трябва. По този въпрос е създадена работна група. Резултатите от нейната работа ще бъдат съобщени на страните членки. Във връзка с наркотиците приехме нова европейска стратегия за трафика с наркотици за годините 2014 до 2020 година. Смятаме, че тази нова стратегия подготвена възоснова на конкретни данни за обхвата и размерите на проблема, се анализира търсенето и предлагането на наркотици и се анализират различните предизвикателства, свързани с трафика на наркотици. Анализира се също така увеличение броя на кражби във връзка с наркоманиите, динамиката, на използването на наркотици и прекурсорите, които се използват за тяхното производство. Бяха направени предложения също така за укрепване на шенгенското пространство и бе създаден нов механизъм за достъп в това пространство, за да могат да се изработят нови правила във връзка с временният граничен контрол, в който може да се налага при, при извънредни обстоятелства. По този въпрос работихме заедно с Европейския парламент, като се опитахме да намерим обща основа, за да може да се преодолеят различията между съвета и Европейският парламент по този въпрос. Искам да благодаря на Европейския парламент за готовността да сътрудничи с нас по всички тези въпроси. Искам също така да благодаря на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, особено господин и господин Коело, за тяхната работа. Работихме опорито от септември до сега и смятам, че вече нашите позиции са до толкова сближени, че може да смятаме, че общо споразумение по двете предложения може да бъде изключено още по време преди края на кипърското председателство. Колкото до разширяването на шенгенското пространство, действащото председателство се надява, че съветът ще одобри цялостното прилагане на шенгенското законодателство по отношение на България и Румъния, съгласно решението на Европейския съвет от месец март. Необходими се, полагат се специални усилия за постигането на тази цел. След разговори с всички заинтересовани страни, става наясно, че въпросът няма да бъде внесен в съвета за разширяване на шенгенското пространство на следващото заседание. Кипърското председателство се опита да улесни вземането на решение от страна на съвета по този въпрос, включително предприемане на мерки, които могат да помогнат скорошното е, разширяване на женското пространство съгласно мандатът е, даден от съвета. Ние също така работим сътрудници с Европейската комисия и страните членки, за да завършим така наречената система СИС-2, втората шенгенска информационна система. Извършена е подготовка за последните изпитвания и мигрирането на данните от SIS-1 е, към SIS-2. Този пренос на данните се очаква да стане към края на март 2013 година. Този въпрос беше внесен в Европейския парламент на 20 ноември 2012 година след установяването на проблеми в финландската национална програма, които правят невъзможно спазването на приятия график но съгласно информацията, която комисията ни е, даде по време на последния съвет по правосъдие и вътрешни работи, се оказа, че вероятно ще можем да спазим първоначалният е, график за влизане в действие на системата СИС-2 до края на март едната година. Колкото до правилното прилагане на шенгенското законодателство, Искам да посоча, че Кипърското председателство проведи 9 мисии, предвидени в програмата за 2012 година, а също така прие програма за оценка за 2013 година. Одобрили сме и а, мисиите за 2013 година. По отношение на угловното право, в началото на декември приехме проекто директива за конфискуване на незаконно предобитите стоки. По този начин ще се осигури ефикасността, по-висока ефективност на борбата с организираната престъпност и ще се за, укрепи сътрудничеството на различните органи, работещи в тази сфера. Рамковата директива обхваща само престъпления, които попадат в обсега на 83-ти член от договора. Става дума за сериозни престъпления – които пораждат незаконни финансови облаги. Беше прият текста от съвета през октомври 2012 година. Става дума за два конкретни случая. които се разглеждат специално, ако някой има нелечимо заболяване или е обсъден в негово отсъствие. Тези мерки ще се започнат да се прилагат след взимането на решение по този въпрос. Използваме принципите на съразмерност и различните гаранции, предвидени от Европейската конвенция за правата на човека и хартата за правата на човека на Европейския съюз и комисията и някои страни членки искат още по-засилени мерки, например конфискация на незаконно придобитото без влезла в сила присъда. Но текста, по който се споразумехме, е най-малкият общ знаменател, който можахме да постигнем. Но някои страни членки могат да прилагат и по-строги мерки. Е, Проект от директивата е, също така през декември обсъдена се говори за действащите лица, които разполагат с поверителна информация и се опитват да манипулират пазарите като използват тази поверителна информация. Предвиждат се много сериозни наказания за тези нарушения като средство за тяхното предотвратяване. Предвижда се също така административни наказания. Тези два законодателни а, акта са в общ пакет и трябва да подчертая, че на 5 декември 2012 година постигнахме споразумение за общ подход. И смятаме, че общият подход, прият по на неодавнашното заседание на съвета по правосъдие е, и вътрешни работи, време на кипърското председателство внесахме проекто директива за защита на финансовите интереси на Европейския съюз с средствата на наказателното право. Тази, този документ бе обсъден на широко и се оказа, че има много проблеми, които трябва те първа да бъдат проучени. Проедрия е панирхи για το θέμα και τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε ένας τρίλογος, ενώ ένας δεύτερος... За, през октомври започнахме тристранна среща. Срещнахме се с а, много страни в Европейския парламент и обсъдихме необходимостта от приемане на тази директива. Що се отнася до проекто директива за право на достъп до адвокат, ние работихме в положителен дух с държавите членки и с парламента. Независимо от това, постигането на споразумение се оказа невъзможно, тъй като на парламента е необходимо повече време, за да проучи въпроса и да изрази позицията си. Обедени сме обаче, че това, което е постигнато до сега, е добра основа за бъдеще. Що се отнася до многодишната финансова рамка в областта на правосъдието, съветът е, постигна частично споразумение за подхода спрямо регламент за правосъдието и регламент за гражданството. Този отчасти глобален подход не включва два въпроса. Сумата на бюджета и второ, дали някои аспекти трябва да бъдат обхванати от политиката на правосъдието. Що се отнася до сумите по бюджета, те ще бъдат предмет на преговори на хоризонтално ниво. Що се отнася до работните места, председателството обсъжда въпроса и е твърдо решено да намери решение до края на съвета на годината. Съветът е смята, че е необходимо да се постигне споразумение по двата регламента. Целта на програмата за правосъдие е за да създаде европейско пространство на правосъдието, където чрез съдебно правосъдие ще се улесни достъпа до правосъдие обучението на съдиите и служителите на съдилищата. Успоредно с това програмата за права за равенство и гражданство има за цел да създаде рамка, която да утвърди правата, проистичащи от европейското гражданство, борбата срещу расизма и ксенофобията, равенството между половете и защитата на децата. Поради чудесното сътрудничество между Европейския парламент и Кипърското председателство, тристранните срещи започнаха веднага И по време на тези срещи беше постигнат напредък. Проведахме две тристранни срещи по двете предложения и постигнахме съгласие по много въпроси. Що се отнася до присъединяването на Съюза към Конвенцията по правата на човека, искам да кажа, че въпросът беше включен в дневния ред на съвета на преговорите започнаха. До сега са проведени три кръга преговори между Европейски съюз и е, Съвета на Европа. Предвидени са два допълнителни кръга през 2013 година. Председателството е, се фокусира върху два успоредни подхода. Първо, в е, в областта на групата за основни права е създадена консултативна група, която подготвя преговорите в Страсбург. Целта е да се подпомогне преговарящият от страна Европейския съюз. Освен това, разработваме бъдещите вътрешни правила, които са необходими с оглед на присъединяването към Конвенцията по правата на човека. Що се отнася до пакета защита на личните данни, едно от един от приоритетите, ние сме предвидили две пет двудневни срещи и на 19 и 20 декември ще се проведе още една среща, посветена изцяло на директивата. Що се отнася до проекто регламента, постигнахме напредък, обхванахме голяма част от пета глава и хоризонталните въпроси, отнасящи се до държавите членки. Например, голям брой изпълнителни и делегирани актове и изпълнение на правилата е, за защита на личните данни. Диск направихме дискусии в рамките на групата ДАТЕКС и групата Приятели на председателството. Постигнахме напредък по тези въпроси, но дискусиите на експертно ниво показват, че все още няма готовност за взимане на решение. Що се отнася до изпълнителните актове и делегираните актове, Държавите членки е, са съгласни, че броя трябва да се намали. Комисията първоначално беше готова да предложи значително намаляване на броя, но това не беше възможно преди първото четене и преди да се обсъдят альтернативните решения. Що се отнася до административните разходи, държавите членки е, постигнаха съгласие, че малките и средни предприятия не са критерии за освобождаване от регламента. Ето защо освобождава, освобождаванията се основават на подход основан на риска. Постигнахме съгласие въпросът да се разгледа на ново след приключване на първото четене, когато държавите членки ще имат по-голяма представа за степента на еластичност. Гореспоменатите подходи на държавите членки за хоризонталните мерки бяха приети от съвета на 6 и 7 декември. Сега третия въпрос. Премахването на компетенции за делегираните актове, изпълнителните актове и представянето на альтернативни предложения. Това ще стане след като приключи дебата по проекто регламента. Що се отнася до административната тежа, съвета даде мандат на групата ДАТЕКС да продължи своята работа по конкретните предложения, за да може в текста на проекто регламента да се включи засилен подход, който се основава на риска. По третия въпрос, свързан с това до каква степен регламентът може да постигне гъвкавост в държавния сектор на държавите членки, решението ще бъде взето след като приключи дискусията на, по текста след Що се отнася до проекто директивата, председателството обсъди текста член по член. Възоснова на Лисабонския договор правилата за защита на личните данни трябва да се прилагат в съответствие с предишните стълбове.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 Организацията на основните права. Председателството иска да благодари на комисията Либе за конструктивната позиция и желанието да се постигне балансирано решение по нова многогодишна рамкова програма за организиране на основните права. Председателството информира агенцията, че може да продължи своята работа въз основа на сегашната програма. Това решение не е идеалното, но това е единствения реалистичен начин да се гарантира функционирането на тази агенция. В заключение искам да благодаря на председателя на Комисията по граждански свободи, както и на цялата комисия, за чудесното сътрудничество, насочени, насочено към постигане на основните цели в областта на правосъдие и вътрешни работи. Благодаря, госпожо Мавро, господин Лука, за много обстойните изложения и за изразеното признание за нашето сътрудничество. Сега преминаваме към дискусия. Господин Ромеро Лопес, госпожа Лопес Ромеро е първата, която иска да се изкаже. Благодаря, господин председател. Не знаех, че ще дадете думата първо на мен. имам въпрос и коментар във връзка с изказванията, направени от министрите. Най-напред министъра на правосъдието обществения ред по пакета за убежището а, ние нямаме. Нашето мнение не е такова по системата за обежище. Не смятам, че ще се осъществи това сътрудничество, което вие споменахте. Системата Дъблин е много сложна. Тя няма да реши бъдещите проблеми и предложената директива Еврода, която приехме вчера, всъщност ще доведе до по-уязвима и по-репресивна система. Остават още много въпроси за решаване и не смятам, че пакета по убежището е стъпка напред. Остават все още множество нерешени въпроси. Ще Що се отнася до иммиграцията, мога да кажа същото. Имам обаче един въпрос във връзка с мобилността, с, с, с Тунис и Марокко. И имаме нужда от документация а, по споразумението с Индия, Русия. Споразумения, по които вече е започнала работа и предстои да бъдат сключени. Сега към министъра на правосъдието. Слушахме ви цял час, но не казахте нищо за законодателството за защита на данните, а това е един от основните елементи на законодателството. И аз мисля, че директивата и регламента трябва да бъдат представени едновременно. Не чухме абсолютно нищо за тази директива. Тя е много важна, тъй като тя ще бъде а, рамката, в която ще се защитават данните. Тя ще осигурява защита на личните данни, но в крайна сметка мисля, че истинският ефект ще бъде до намалена защита. Говорим за изключения, в които страни ще се намесват. Нищо не чухме обаче. Искам обаче да попитам, защо няма движение по тази директива? Защо не можем да доразвием тази рамка, тъй като тя ще бъде основа на дискусията за бъдещи директиви, Например, споразумението за а, резервационните данни на пътниците. Вие говорихте за споразумението за процедурни права. Говорихте за без, безплатна правна помощ. Обсъждаме този въпрос във връзка с присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията по правата на човека. Въпросът е изключително важен. ако не осигурим безплатна правна помощ, ще се запазят процедурните права само за богатите. А, а не това е целта на законодателството. Ако искаме да утвърждаваме основните права, ако искаме те да знаят, да останат реалност, ако искаме да се борим срещу ксенофобията, тези права трябва да се запазят за всички. За съжаление и в тази област не виждам да е постигнат напредък. И има и други въпроси, на които искам да се спра, но не ми се ще да отнемам твърде много време, тъй като съм убедена, че и други колеги имат въпроси. Говорихте за маршрутите, по които минават незаконните мигранти, бих искала да чуя малко повече подробности. Съветът взел ли е решение? Чудя се защо не са предприяти допълнителни мерки за миграционните потоци. Благодаря, господин Папа Николао. Благодаря, господин κύριε Θέλω να ευχαριστήσω την Κυπριακή. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Кипърското председателство за конструктивният му принос към въпросите, които обсъждахме в нашата комисия. Знам, че периодът беше много труден, период труден и за Кипър и за Европа и е, решава и много важен период с оглед на темите, които обсъждаме. Пакета за обежище, Шенген и много други въпроси. В тези трудни условия аз мисля, че кипърското председателство успя да даде конструктивен принос към постигането на напредък по тези въпроси в рамките на 6 месеца. Не е възможно да се постигнат окончателни резултати, по всички въпроси. Знам обаче, представител, представители на председателството водеха преговори с нас и в комисията до късно вечер. Независимо от проблемите, кипърското председателство беше до нас и това трябва да се да получи признание. Една малка страна се положи много усилия, за да бъдат решени някои от най-сериозните проблеми. Знам, че днес е трудно да се направи оценка. Госпожа Лопес зададе много въпроси. Аз искам да попитам за сътрудничество с трети страни. В предишния период беше арабската пролет, сега е, ситуацията в Сирия. Знаем, че ако искаме да имаме ефективна политика в областта на обежището и миграцията, като се разпределя е, отговорностите, тежестите и като има солидарност, е задължително да сътрудничим с трети страни за да приемат обратно своите граждани и да ни помагат да предотвратяват миграционните потоци. Смята ли председателството, че сме постигнали напредък в тази област? Не говоря само за Турция, говоря за, вси... за третите страни като цяло, имайки предвид напрежението в региона в близко бъдеще ще има по-тясно сътрудничество от трети страни. Искам да ви благодаря искрено и се надявам, че предстоящото ирландско председателство на председателство, осъществявано от страна, изпитваща също трудности, ще затвърди добрите резултати, които постигнахте и вие. Господин Трианта Филидис. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на двамата министри на Република Кипър за представянето на дейността на кипърското председателство. Аз мисля, че постигнахме сериозен напредък в много области. Бя беше намерен общ подход, въпреки че като левица ние не сме съгласни с окончателната позиция на парламента и гласувахме против някои подходи. Това обаче не умалуважава огромните усилия, положени от двамата министри. Въпросът за солидарността и финансовите инструменти е, са въпроси, които ме лично много ме вълнуват. Финансовите инструменти са необходими, за да се посрещнат днешните предизвикателства. Наскоро делегация на нашата комисия посети Гърция. Успяхме да се убедим в постигнатия напредък в резултат на използването на финансови инструменти. Искам да попитам госпожа Мавро, която спомена за фонда за миграция и убежище. И апелирам към нея да положи максимум усилия да има достатъчно финансови средства. Знам, че ситуацията е трудна, но много страни очакват финансова помощ, за да решат своите проблеми. като приемните центрове, процедурите, които трябва да се следват и така нататък. Благодаря. Още двама колеги искат думата. Господин Морас е първи. Благодаря. Всъщност аз по-рано поисках думата. Е, в крайна сметка ми е давате. Май не ме видяхте. Искам да благодаря на кипърското председателство за работата, която извърши и за сътрудничеството с социалистите и демократите. Чували сме презентации и по време на предишни председателства. Разбираме, че за 6 месеца не е възможно да се поеме отговорност за целия съвет – Не може да се поема отговорност в рамките на правосъдието и вътрешните работи за всички издънени улици, в които се намираме е, в тази област. Имате добра работна програма, но е очевидно, че не може да изпълните всичко. Благодаря ви за усилията, така или иначе. За нашата група има някои основни приоритети. Те съвпадат с приоритетите на някои други групи. Колегата Кармен Ромеро определи два от нашите приоритети. Може би ще повторя казаното, но един от приоритетите е директивата за защита на данните. Тя ще бъде представена в комисията на 10 януари. Обръщам се най-вече към министър Лука. Притеснявам се, че в съвета не само държавите членки са в здъна на улица, но и като че ли се стремят да изключат публичния сектор. И това сериозно ни тревожи. Искам да разбера какво смята министъра как точно ще предаде той щафетата на ирландското председателство в тази област. Отново казвам, че тази тема е основен приоритет за нас. Сега щафетата ще бъде поета от ирландското председателство. На второ място колегата Ромеро спомена и директивата за процедурите при предоставянето на обежище. Евродак беше обсъдена вчера в парламента. На къде отиват нещата? Скоро няма да сте председатели, но знаете как стоят нещата. И накрая, вие работихте и по последните елементи от пакета за миграцията с оглед на Лисабонския договор, сезонните работници и така нататък. Разбирам, че тази тема не е приоритет за председателството, не е приоритет за никой, но сезонните работници и вътрешно-корпоративните трансфери са важна тема. Те са част от борбата за справяне с незаконната миграция. Според мен съвета се опитва да сложи прът в колелата по много различни начини. Искам да попитам какви са шансовете да се постигне някакъв напредък. На тристранния диалог вчера видяхме, че кипърското председателство полага сериозни усилия. Искам да разбера какво смятате вие. Благодаря, господин Мораес. Госпожа Пападополо. Благодаря, господин председател. И аз поисках думата. Нека да заявя, че поне според мен, кипърското председателство работи усилено в рамките на тези 6 месеца. Основната цел беше постигането на по-добра Европа. От вашите презентации, господа министри, става ясно, че вие залагате и на социалната политика. Говорихте за трафика на хора. Радвам се, че съвета изготви заключения в тази връзка. Имаме и Европейска година на гражданите. Като докладчик аз имам опит още от датското председателство, когато започваме. Сега цикъл на работа приключва по време на кипърското председателство. През 2013 година гражданите трябва да разберат каква е ползата от това да си гражданин на Съюза. Притеснявам се обаче, че бюджетът е много малък, само 1 милион. Особено малък е той с оглед и на бюджета от предишни години. Какво смята съвета? Какво може да направи съвета, когато бюджета е толкова малък? Как може да има информационни кампании за гражданите? В Кипър, например, имаше кампания относно насилието в рамките на семейството. Имаме кампания за справяне с този проблем. Аз съм член на Комисията по правата на жените. Насилието срещу жените е сериозен проблем и трябва да продължим борбата за справянето с него. Изготвихме специална книжка в тази връзка. Имаме и специална стратегия за наркотиците за периода 2013-2020 година. Много действия трябва да се предприемат тук. Моя въпрос е въпрос с общ характер. В много области Кипър положи значителни усилия, но Кипър е малък играч на световната сцена. И съответно, какви бяха основните проблеми, пред които се изправихте? Дали основният проблем беше желанието да се защити националния интерес от страна на големите държави членки? Това ли е основната причина да не се стигне до окончателно решение по много различни теми? Председателя. Не виждам други вдигнати ръце. Сега ще имате възможност да отговорите. Предлагам да сменим реда или пък да следваме същия ред. Министър Мавро, вие сте първа тогава. Ευχαριστώ πολύ για Много благодаря за бележките, за зададените въпроси и за любезните думи. Във връзка с казаното от госпожа Ромеро Лопес и общата европейска система за обежището. Дъблинската система е сложна. Да, по Евродак има резерви от страна на държавите членки и от страна на евродепутатите. Всъщност всички страни имат резерви. Когато преди години започна това начинание, изграждането на обща европейска система за предоставяне на убежище, никой не смяташе, че пътя ще е лесен. Трябваше да се борим за компромиси, за общи позиции, като отчитаме вижданията на всички. Казва се, че не сме постигнали напредък. Ние обаче смятаме точно обратното. Вече постигнахме споразумение по регламента Дъблин по директивата за условията за приемане, по директивата за процедурите стигнахме почти до края. Ако положим още малко усилия, можем да стигнем до компромис. По Евродак можем да установим равновесие между защитата за лицата и националните интереси. Както естествено трябва да се вземе предвид и злопотребата, злопотребите с системата. Общата европейска система за предоставяне на обежище в настоящия си вид след а, преговорите вече дава по-голяма защита за онези, които наистина се нуждаят от нея. Трябва да сравним как работи как ще работи новата система спрямо на настоящото положение, а не спрямо една идеална ситуация. Сега имаме повече информация, по-добра структура по-добра система за обработване на молбите за убежище. Имаме и един и същи начин за третиране на молбите за убежище. Разминаванията в практиките водеха до злоупотреби в миналото. Мисля, че постигнахме сериозен напредък. Естествено, всеки от нас има собствени виждания. Знаете добре, че в крайна сметка стигнахме до споразумение, като направихме и компромиси. Госпожа Пападополо попита защо след като сме били толкова близко до споразумение, не сме успяли да го постигнем. Първо, защото целта беше изключително амбициозна, системата изключително сложна. Преди 10 дни на същия въпрос комисар Малмстрем отговори, че ако са я били попитали преди 6 месеца или една година, дали ще се стигне до споразумение в рамките на 2012 година, то тя би казала, че и дума не може да става за нещо подобно. Факта, че положихме толкова усилия в рамките на последните 6 месеца, като се опитвахме да отчетем интересите и притесненията на държавите членки и финансовата криза, и естествено всички ценности, които Съюза иска да защити и в рамките на своята система за предоставане на обежище, така като имаме всичко това предвид, мисля, че сме успяли да хвърлим мостове между различните виждания и сега сме много близо до споразумение. В отговор на господин Мораес. Какво ще стане с общата европейска система за предоставянето на обежища от тук нататък? Аз се опитвам да не губя темпото, което сме набрали. Не ми се иска да позволяваме на финансовите затруднения да опоручават една по-добра система за защита. Аз съм сигурна, че ирландското председателство ще продължи да работи настойчиво и се надявам, че съвсем скоро ще можем да говорим за край на това начинание, да се поздравим с неговия край. По отношение на казаното от госпожа Ромеро Лопес и споразуменията, искам да кажа, че разговорите с трети страни, страни на происход в областта на миграцията са основен избор в нашата политика. Що се отнася до споразуменията с Индия, имахме принципно споразумение, опитвахме се да създадем общ дневен ред за мобилност и миграция. Това споразумение се считат за успешно. Като си има предвид размера на тази страна и сложния и характер, за първи път се постига нещо подобно. За първи път Европейския съюз сключва такова споразумение и програма за сътрудничество с страна, която е толкова важен стратегически партньор. Така че имаме принципно споразумение. Сега се уточняват подробностите в рамките на групата. По отношение на работната програма в рамките на сътрудничеството с Русия за следващите две години имаме официален документ, може да го намерите на веб страницата на съвета. Що се отнася до споразуменията за сътрудничество и мобилност с Тунис и Марокко. Преговорите са в заключителен етап. Работната група съвсем скоро би трябвало да приеме заключителен документ. Господин Папа Николао Онова, което вече казах, вероятно дава отговори на вашите въпроси. Вече ви казах, че положихме усилия и по отношение на много други страни Йордания, Китай. Работихме за осъществяване на диалог с Турция, с страните от Карибския басейн, с Латинска Америка. Турция, между другото, беше обект на дълги разговори в съвета. Тъй като Турция има специални взаимоотношения с Съюза. Разговаряхме за бъдещето на нашите отношения и за това дали трябва да се установят специални отношения. По отношение на визите, до известна степен сме загрижени, тъй като ставаме свидетели на огромни миграционни потоци, които преминават през територията на Турция. Благодарение на усилията на комисията ние поддържаме връзка с Турция, за да може да се управляват тези потоци по-добре. А когато става въпрос за отношенията ни с страните съседи, ние винаги споменаваме проблема на незаконната миграция. Той е важен за нас. Опитваме се да регулираме и законната миграция. Господин Морайс, Може би сезонните работници не са приоритет за някои, но ние работихме усилено по двете директиви, посветени на легалната миграция. И се радвам, че с ваша помощ успяхме да дадем ход на един ползотворен тристранен диалог, макар че до преди няколко месеца бяхме изправени пред сериозни проблеми, сега можем да отбележим напредък. Благодарим ви за помощта. Миграцията е като една мозайка. Всеки път, когато полагаме усилия, ние поставяме нова плочка в нея. Не може да се отнасяме с един аршин към всички елементи от тази мозайка. И накрая, по отношение на фондовете, както вече казах и на господин Тринтафилидис, Председателя прекъсва. Молим ви да бъдете малко по-кратка, за да има възможност и господин Лука да отговори. Бихте ли обобщили вече? Продължава министъра по отношение на фондовете. Споразумението за фонда за вътрешната сигурност и границите е, и споразумението за хоризонталния регламент включва програмите SOLID. Става въпрос за всички програми, които получават е, помощ по силата на механизма за подкрепа. Те всички ще зависят от е, многодишната финансова рамка, естествено. Вие сте наред. Ако може да обобщите най-важните пунктове само, господин Лукър. Бих искал да отговоря на госпожа Лопес, като кажа, че тя е права. За да бъда кратък, Пропуснах въпроса на директивата, основа но правилата за защита на личните данни. Те трябва да бъдат прилагани еднакво в всичките предишни стълбове. И затова председателството сметна, че е важно да отдели повече време на обсъждането на общия регламент, тъй като основните принципи вече се разбират и по тях има единомислие, преди да навлезем в подробностите на директивата. Имаме писмени забележки, представени от страните членки по различните членове. Подготвихме втори вариант на директивата, който ще бъде представен на Ирландското председателство за анализ. Включихме тези резултати в нашия доклад на съвета по правосъдие и вътрешни работи през декември по отношение на проект от директивата за защита на личните данни. Съвета през декември одобрихме доклада и както не веднъж сме казвали, това е един от нашите приоритети. Към въпроса подходихме като пакет и затова представихме на министрите в съвета общ доклад и за двата законодателни акта. Как се отнасят страните членки към проект от директивата? По този, на този въпрос не можем да отговорим, тъй като не сме провели подробни разисквания. Някои страни членки възразяват срещу подбора на някои от политиките. Но трябва да се подчертае, че на ниво съвет на министрите никога не е ставало дума за отегляне на директивата или прекратяване на дебата. Не съм забравил тази директива. Отделил съм и достатъчно време. В техническо отношение сме планирали по-нататъчни разисквания. Още утре ще бъдат обсъждани тези теми в работната група започнахме обсъждане на членове 4 до 8 с надеждата, че в хода на тази двудневна среща ще можем да ги разгледаме, а страните членки, които изпратиха своите забележки, ще помогнат за да постигнем напредък и в тази област. Някои от забележките, които получихме, споменават проекто регламентът и работата по него. Работата по регламента улеснява и ускорява разискванията по директивата по отношение на влизането на Европейския, на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека. Както споменах и по-рано, по този въпрос се водят преговори. Вече три кръга от тези преговори е, са се състояли между Европейският съвет, между съветът на министрите и съветът на Европа. По въпроса за правната помощ очакваме предложен, предложение за директива от страна на комисията. Госпожа Лопес спомена също така операция Афродита. Резултатите бяха представени на работната група по полицейското сътрудничество и трябва да кажа, че сътрудничеството ни с страните членки беше отлично. Подробности за резултатите от тази операция ще ви бъдат изпратени в най-скоро време. Още един път бих искал, господин председател, да благодаря на Европейския парламент и особено на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи за отличното сътрудничество по въпросите на вътрешните работи и правосъдието. Благодаря. Благодаря ви, Господин министр, благодаря ви, госпожа министр, за вашите усилия да постигнете по време на вашето председателство напредък по всички тези въпроси. Благодаря ви, че дойдохте тук да ни запознаете с резултатите. Благодаря, че отговорихте обобщено на въпросите, които заслужават нашето внимание и за въпроси зададени от членовете на комисията Либе. Благодаря ви, а сега продължаваме по дневния ред. Thank you.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 So, now. И така. Стигаме до точка 17 от нашия дневен ред. Доклад на Комисията до Европейския парламент и съвета. Това е седми доклад относно поддържането от някои трети страни на изисквания за виза в нарушение на принципа за реципрочност. Приветстваме представителите на комисията за представянето на седмия доклад и ще дам думата на господин Декойстер по тази тема. You, um, Благодаря, господин председател. Радвам се, че съм тук днес, за да представя седмият доклад относно принципа на трепотност на комисията, доклад прият в края на ноември. Рецепречността е щекотлив въпрос. А включени в дневния ред на вашата комисия. Става дума за седмият доклад на комисията. Днес след обед, вероятно въпросът ще бъде осъден във връзка с изменението на регламент 539 във връзка с списъка на страните, за които се изискват визи. Това са въпроси, които са били обект на подробни разговори и споразумението вероятно предстои в скоро време. Седмият е, доклад трябваше да бъде представен по принцип до 30 юни тази година, но комисията малко го забави с е, някой друг месец, за да може до края на годината да представи една точна картина на положението по отношение на реципрочността с, трети страни. В момента се надяваме, че новият механизъм за реципрочност ще бъде прият в най-скоро време. Смятам, че всички институции са съгласни, че е, механизмът за реципрочност трябва да действа по-ефикасно. И това ще бъде обект на нашите разисквания днес след обед. Сегашната система не функционира достатъчно добре тя не е достатъчно ефикасна. Има и много примери. Има един случай, например, когато трета страна отново въведе изискването за визи от, за страни от Европейския съюз, в случая с Канада. И ако погледнем как работи механизмът за реципрочност, когато става дума за въвеждането на изискване за визи, той не работи добре. Но ако разгледаме съществуващите случаи, които съществуваха в момента на въвеждането на новата система, можем да заявим, че тя е достатъчно, работи достатъчно ефикасно, защото реши редица нерешени преди това случаи. През 2005-2006 година имаше около 100 случая на нереципрочност с 18 страни, докато днес остават само няколко случаи, и то главно с две страни, важни за нас, партньори САЩ и Канада. И затова днес обсъждаме въпроса за повишаване ефикасността на механизма, какъв напредък е постигнат, от последния доклад на комисията, представен през ноември 2010 до сега. Първият успех, който си струва да се спомене, това са нашите отношения с Бразилия. През октомври тази година влезе в сила реципрочно споразумение за отпадане на визите за гражданите, които пътуват с обикновени паспорти. Имаше случаи на реципрочност за Кипър, Естония, Латвия и Малта. Този въпрос е приключен, проблемът е решен. Имаме също така и положението с Япония, където само Румъния до преди 2-3 години, само за румънците се изискваха визи. Благодарение на нашите постъпки, румънските граждани получиха временно отпадане на визите. И сега сме в контакти с румънската и с японската страна, за да може да се стигне решение на японското правителство било да, да продължи временното отпадане на визите за румънците с няколко години или да се стигне до дефинитивно решение за окончателно отпадане на визите. Друг много голям успех е, беше постигнат с Брунай. Бруней. Гражданите на страните членки вече пътуваха без визи за посещение до 90 дни. Но гражданите на страните асоциирани, асоциирани към Шенген имаха също право за безвизово пътуване, но само за престой до 30 дни, а някои дори за 14 дни. Сега Бруней потвърди, че ще отпаднат тези изисквания и за тези асоциирани към Шенген страни, които ще могат да пътуват и остават до, до 90 дни в тази страна. Тоест, единственото, което остава да се направи, е да постигнем гражданите на Лихтенштайн също да се ползват от подобно облегчение. Не знам колко граждани на Лихтенштайн пътуват в Броне и се остават там два, един или три месеца, но е достатъчно добре все пак да постигнем отпадането на визите и за този мъничък е, оставащ проблем е, на липса на реципрочност между, между нас и, бро, и трета страна. И сега остават нали, двата големи въпроса, които са още нерешени. Това са а, е, Канада и САЩ. За САЩ има още четири страни, за които се изискват визи, а за три страни членки Канада изисква визи. И а, при нашите контакти, контакта на комисията с тези страни, ние продължаваме да настояваме за пълна реципрочност, т.е. Да, да отпаднат а, и визите за Полша, Кипър, Румъния и България. А, нещо за положението с с САЩ. Знаем, е, имат изисквания за визи. Има също една система, наречена ЕСТА. За онези, за които са отпаднали визите, те преди, преди да пътуват, трябва да поискат електронно разрешение. Комисията е, се опита да реши дали това изискване не е да, скрита виза, скрито изискване за виза. Но комисията винаги е казвала, че тя ще вземе решение по този въпрос, когато има окончателно решение по ЕСТА, което все още не е оповестено от американските власти. Това, че този въпрос предстои да бъде решаван. Малка надежда, че ще се реши проблема за тези четири страни членки, за които все още няма реципрочност, е, че има няколко проекто закона, внесени в Европейският конгрес, чиято цел е да се улесни достъпът а, на тези страни до програмите за отпадане на визите. Трябва да се подчертая също така, че президентът Обама подкрепя тези проекто закони и предимство за нашата програма и за бъдещата ни работа е това, че президентът Обама беше преизбран. Това въжи и за други че, а, сектори в нашите отношения с САЩ, но особено за отпадане на визите, които все още съществуват за тези останали четири страни членки. Има тенденция в САЩ да се насърчава туризмът, и разбира се, отпадането на визите ще изиграе роля в това, тъй като се очаква туризма да подпомогне економическото развитие на САЩ. Ние действаме, имаме двояк подход. Знаете, че САЩ има традиция изисквания, за да влезе в сила отпадането на визите. Например, третите страни трябва да издадат биометрични паспорти на своите граждани Знаете, че имаме регламент на Европейския съюз, който задължава страните членки да имат такива биометрични паспорти. Тоест, това условие ние сме изпълнили. Казах, възоснова на двоякия подход имаме меморандум за разбирателство с САЩ, че условията, които попадат в техния първи стълб, биометрични паспорти и сигур... авиационна сигурност, трябва да бъдат признати за изпълнени от страна на САЩ, а чрез влизането в сила на съответните законодателни актове на Европейския съюз. Втория въпрос засяга третия стълб, борбата с тероризма и правоприлагането. Там страните членки сключват двустранни споразумения с Съединените Американски щати. И като още едно условие за отпадането на визите или пък за оставането и за продължаването на това отпадане по искането на парламента, ние прилагаме в светлината на Лисабонския договор този подход и сме подготвили приложение, в което подробно се обясняват резултатите от анализът на комисията по този въпрос. След влизането, този подход продължава да бъде използван от нас и след влизането в сила на Лисабонския договор, но проверяваме дали двустранните договори, изключени от страните членки, са в съответствие с общностното законодателство съществуващите инструменти за правоприлагане и обмена на информация за борба с тероризма. В медиите се съобщи, че комисията в своя доклад признава, че има проблеми с защита на данните. Трябва да ви приканя много внимателно е да се запознаете с доклада на комисията по този въпрос, защото той е редактиран много, много внимателно. Ние съвсем не казваме, че някои от страните, които имат двустранни споразумения с, САЩ, нарушават общностното законодателство. Не казваме това. Има опасения обаче, че тези споразумения не са винаги ясни по всички пунктове но мога да ви кажа, че а, тези опасения могат да бъдат разсеяни а, и тази възможност вече е на масата. По-конкретно. Става дума за договарянето на така нареченото общо споразумение, което ще а, обхване и двустранните споразумения и ще предвиди всички а, необходими предпазни мерки. Последно, което имам да кажа за нашите отношения с САЩ. Има някои условия, свързани с отказите за виза и онези, които са просрочили визите си. А, тук става дума за, става дума за тези а, 3%, които се изискват. Само Кипър отговаря на този прак. Другите три страни са над този прак. И има съществува възможности за а, на ведомството по вътрешна сигурност да увеличи този прак на 10%, когато се въведе тяхната система за контролиране на тези, които напускат, електронна система за контролиране на напускащите граждани, която все още не е в действие. Ние се обърнахме и попитахме органите в САЩ кога ще стане това, защото тази цифра ще даде възможност Полша, визите за Полша да отпаднат, докато другите страни все още ще останат, отказите на визи ще останат над 10%. Толкова за САЩ. Сега Канада. Make... Проблемът Канада и Чехия всъщност ни потикна да положим усилия да видим как механизма за реципрочност да стане по-ефективен онова, което се е през последните години, е изложено в доклада. В определен момент, преди две години, бяха договорени мерки, според които Канада ще отмени изискването за визите преди влизането в сила на новото законодателство за обежището, но това не стана. Увеличи се броя на кандидати за убежище, които се възползваха от много щедрата им система, например по отношение на, на помощите, които се изплащат на търсещите убежища. Преди 2-3 дни, на 15 декември, влезе в сила ново законодателство за убежището в Канада, то намалява чувствително продължителността на процедурата за търсещите убежище от определени страни, които се определят като безопасни от канадските власти. Процедурата ще бъде ускорена. Ще продължава не повече от 30-40 дни, докато предишната процедура трябваше 600 дни. Така че това би трябвало да бъде възпираща сила и комисията винаги е казва, че веднага след като, че след като това законодателство започне да дава резултати, Канада би трябвало да, да отмени изискването за визи за Чехия, а също така и за България и Румъния, ако другите условия бъдат спазени. И сега се надяваме това. Сега, когато започва изпълняването на това законодателство, ще видим какъв ще бъде ефекта върху броя на молбите за обежище. Заедно с това Канада настоява за сътрудничество с Европейския съюз. Например, като въпрос Чешка република и Канада и въпросите с обежището, факторите са от две страни. Едните фактори са би трябвало да бъдат решени с новото законодателство за обежище. Но те искат е, и форма на техническо сътрудничество с Европейския съюз. Например, когато биват връщани граждани на съюза, или пък за да се информират е, правилно гражданите за промените в законодателството. Но комисията винаги е подчертавала, че подобни форми на сътрудничество не би трябвало да се превръщат в нови предпоставки за вдигане на визите от страна на Канада. Благодаря. Благодаря, господин Декойстер. Остават няколко въпроса, които трябва да разгледаме преди заседанието на координаторите, така че да бъдем по-експедитивни. Господин Алваро иска думата. Благодаря, господин председател. Дебатът за реципрочността трае отдавна. Също така той е свързан с дебата за временно а, преустановяване на изискването за визи имайки предвид, че парламентът представлява всички 27 страни, споразуменията не се прилагат непременно към 2070 те Аз съм участвал в разговори с съвета и комисията. Понякога сме постигали успех, понякога не. Проблемите възникват, когато гражданите не искат а, да, да бъдат разделяни на първокласни и, второклас, и второкласни граждани, що се отнася до визите. Мисля, че основен принцип на Европейския съюз е, че никоя държава членка не е по-важна от другите. Мисля, че този принцип трябва да се приложи и при оценката ни на отношението на трети страни към определени държави членки. Разбира се, има разнопосочни мнения, но не смятам, че а, трябва да се отказваме от принципите си или да е, преговаряме по тях. Е, те не могат да бъдат поставени в зависимост от е, споразумение с свободна търговия. Основният фактор е сериозността, с която се отнасяме към нашите отговорности. Има области, в които имам възможностите за тълкуване са многобройни някои държави членки, като Австрия, са били принуждавани да, прину... да предоставят достъп до полицейските бази данни. В противен случай беше казано, че ще се отегли реципрочността. Това съответства ли на европейското е, право? Комисията не се намеси, за да бъде решен този проблем. И ако Европейският съюз не отговори като един, е напълно възможно да се окажем подобна ситуация, в която да бъдем принуждавани да нарушаваме закона в името на реципрочността. Корепер отхвърли предложението с един глас не бива да забравяме, че, тези, че решенията по тези въпроси се взимат с консенсус. Европейският парламент обаче общо взето за и сега искаме да работим заедно с комисията, за да се постигне мнозинство в съвета и да се опитаме да намерим добро решение на проблема. Надявам се това да стане през следващите 3-4 месеца. Не ми се вярва съветът да може да откаже да се сключи подобно споразумение толкова дълго време. Благодаря за представения доклад. Това е седмия доклад от този тип, но аз искам да кажа, че всъщност този доклад представя равносметка и за съжаление не включва конкретни предложения от страна на Европейския съюз. Разбира се, Грешката не е на комисията, а по-скоро на съществуващото законодателство в Европа, тъй като то не предвижда конкретни мерки, с които Съюза да оказва натиск върху страни, които не спазват принципа на реципрочност. Е, водят се дипломатически преговори, търсят се дипломатически решения, които е очевидно, че не дават резултат. Аз съм съгласен с господин Алваро за новия механизъм за реципрочност, е, механизъм, който беше договорен между съвета и парламента. Ако този механизъм бъде прият, той ще бъде по-убедителен спрямо, трите, спрямо третите страни. Аз имам три въпроса към Европейската комисия. Първо, по отношение на връзките с Канада след дебатите и контактите, които комисията имала с Канада, е има ли календар, конкретен график за решаването на проблема. Аз посетих Канада Разговарях с министъра на иммиграцията, дадаха ни чудесни обещания, но съжаление нищо не се промени в графика. По отношение на Съединените щати е, проблемите са реални, тъй като това, което те наричат пресрочване, не изискване, което може лесно да се спази, тъй като системата за проследяване на влизането и излизането в страната не функционира. Така че няма е, ясно, няма точна информация е, за, то, за просрочването. По отношение на следващ си въпрос. Не разбрах какво ще стане след 31 декември по отношение на Япония. Разбирам, че има а, а, преговори, но не знам а, дали сроковете ще могат да се продължат. Благодаря. Искам да изразя удовлетворение за постигнатите успехи с Бразилия и други страни. Освен това, заедно с това обаче все още има трудности с Канада и САЩ. Това не е очудващо. Тези страни са много предпазливи по отношение на визовата политика Комисията говори за доклад на мъдреците, кога можем да очакваме такъв доклад. И второ, комисията говори и за аспектите пуш и пул по отношение на Канада. Канада иска ли, има ли изискване по отношение на търсещите убежище, иска ли да ги приемаме? Благодаря. Аз ви предлагам, тъй като все още имаме за решаване и обсъждане няколко въпроса, които са взаимно свързани. Точка 17. Комисията за споразумението за улесняване на издаването на визи за Украина и също така и визите за Молдова. И по двете точки очакваме изложение от господин Декойстър. И искам да ви помоля да отговорите на поставените въпроси и след това да преминете към следващите въпроси. Може би господин Мораес е докладчик за Молдова и той ще, може би ще се съгласи да се изкаже след вашето изложение. Благодаря, господин председател. Това беше само първо изложение и първа размяна на мнения. През 2013 година предстои да обсъдим допълнително докладът и включените в него въпроси, така че ние сме готови да, разговарям, да продължим да разговаряме с вас. По отношение на зададените въпроси, първо, по сътрудничеството в областта на правоприлагането. Европейския, дали Европейски, Европейския съюз трябва, дали Европейския съюз не трябва да предприема мерки като съюз, а не възоснова на двустранни дейности. В момента, тогава, когато бяха взети решения, е, имаше стълбова структура. Сега обаче стълбовата структура я няма и всичко влиза в е, попада в рамките на системата на компетенции. Ако бяхме казали, че ще заменим двустранните споразумения с споразумения между Европейския съюз и САЩ, трябваше да поискаме мандат в тази е, чувствителна област, щяхме да започнем дълги преговори, след това трябваше да има ратификация и така нататък. САЩ, САЩ това щеше да бъде претекст да отложат включването на нови страни в програмата за отпадане на визи. Така че може и да не ви харесват, е, харесва системата на двустранните договори, но има историческо обяснение, исторически причини, има и съображения с, с свързани с ефективността, и като повече държави членки са свързали такива, са сключили такива споразумения. Що се отнася до графика, за Съединените щати всичко ще зависи от евентуалното приемане на ново проекто законодателство в областта на отпадането на визите, така че ще трябва да следим как ще се развиват нещата в Конгреса. Що се отнася до Канада, ние смятаме, че с влизането в сила на новото законодателство за обежище, то би трябвало да бъде възпираща сила, би трябвало да доведе до намаляване на броя на фалшивите молби за обежище и ще може да доведе до вдигане на визите поне за шведските граждани, но ако бъдат спазени другите условия и за Румъния и България. Така че ние не поставяме срок, ще видим какъв ще бъде ефекта на новото законодателство. Ние сме в непрекъснат контакт с канадските власти. Що се отнася до Япония, все още не е взето решение за продължаване на временното служебно движение за румънски граждани – на 28 септември ние настояхме да вземат решение по-рано, но проекто решението им все още не е взето. В непрекъснат контакт сме с тях, за да им напомняме. Що се отнася до доклада ЕСТА, ясно е, че ние там ще направим оценка на това дали системата ЕСТА е подобна на системата за отпускане на визи. Ще се направи сравнение, за да се види е, какво е взаимоотношението с ЕСТА. Последният въпрос беше за факторите Push и Pull. Мисля, че е ясно, че твърде щедрата система за обежище с, с високите помощи привличаше хора, които всъщност нямаха нужда от международна защита. Това се превърна в сериозна тежест за Канада. От друга страна имаше граждани на държавите членки, които живееха в бедност, представители на малцинствата, които имаха пълното право да поискат убежище в страна като Канада. В някои случаи беше предоставена защита. Ето защо Канада а, настоява да се работи с съответните държави членки и да се види е, какви евентуални форми на сътрудничество могат да се осъществят. Е, например, аз вече споменах информация за новото законодателство. Да, има е, фактори, е, свързани с е, е, взаимоотношенията между двете страни, но не бива да създават условия но не бива да се стига до там, че да се стигне до отрицателно решение за вдигането на визите. Сега, последни, по последните два въпроса. Ще говоря за актуализираното споразумение с Украина и за споразумението с Молдова. Едновременно, естествено, това са две различни страни, те трябва да бъдат разглеждани според а, собствения си принос. Но има доста прилики между двете досиета. Нека да ви припомня, че споразумението за облегчаване на издаването на визи по отношение на Украина и по отношение на Молдова се прилага от 1 януари 2008 година. Комисията направи оценка на функционирането на тези две споразумения през 2009 година и комисията посочи някои проблеми и засечки по отношение на тълкуването Това беше достатъчно като условие, за да се предвиди преглед. Между другото, има доклад за всички споразумения за облегчаване на визовия режим, включително и по отношение на страните от Западните Балкани. Всъщност, при тях положението е малко по-специално, тъй като междувременно те получиха безвизов достъп до шенгенското пространство. Има споразумение и с Русия. Комисията получи мандат да предоговаря това споразумение за облегчаването на визовия режим. Разговорите обаче не са приключили. Ето защо ние актуализирахме споразуменията с Украина и Молдова. Нека да ви създам представа за това, за колко хора става въпрос. Миналата година в Украина е имало 1 милион 142 хиляди молби за визи, в Молдова 54 700 молби. Разгледахме споразуменията, възоснова на това дали те функционират или не функционират, както е написано в доклада на комисията, оценъчния доклад. Тези споразумения бяха договаряни през 2006 и 2007 година, много преди приемането на визовия кодекс, който напълно промени хармонизираната шенгенска процедура за издаване на визи и условията за издаване на виза. Съответно, тези споразумения трябва да бъдат актуализирани и адаптирани спрямо новото положение. Искам да подчертая, че за разлика от споразумението с Русия, споразуменията с Украина и Молдова не са реципрочни. Нашите граждани имат достъп до Украина и Молдова и за тях не се изисква виза. тази оговорка трябва да отчетем и някои желания на тези трети страни. Като цяло, двете споразумения функционират добре. По отношение на украинците, процента на отказаните визи е само 3,3, за Молдова е малко по-висок, 9,7%. Един от облегчаващите механизми в споразумението е издаването на виза за многократно влизане за някои категории лица. По отношение на украинците, това са всъщност 35% от всички издадени визи, по отношение на молдовците 23%. Така че споразуменията в тази връзка функционират добре, но естествено може да има подобрение и да се разшири приложното поле. Текста, с който разполагате, внася промени в някои области. Вероятно си спомняте, че един от основните облегчаващи механизми беше свързан с по-простите изисквания за документите, които трябва да се предоставят. Тук има сега разширяване на съществуващите категории и се добавят нови категории. По отношение на Молдова, например, когато става въпрос за посещения на членове на семейството, и по отношение на украинците, трябва да кажа, че става въпрос вече и за членове на семейството, които са граждани на Европейския съюз, а не само в случай, че се посещават роднини с украинско гражданство. За някои категории се подчертава, че трябва да се издаде виза за многократно влизане с дължина до 5 години. Какво означава това? Всъщност консулите тълкуват всеки отделен случай няма чак толкова много 5 годишни визи за многократно влизане, които да са издадени. Сега обаче, по силата на новите разпоредби, за съответните категории лица, дължината на издадената виза във времето ще трябва да бъде 5 години, с изключение на конкретни случаи, които са уточнени в споразумението. За Украина така наречената система на извънредна такса. Тази система е променена. В случай, че едно лице има нужда от бързо издаване на виза, то не се налага да чака 10 дни, както е обичайно. Такава разпоредба нямаме по отношение на Молдева. Молдова. Има допълнителни категории по отношение на украинските граждани, когато става въпрос за лицата, които не се нуждаят от визи. За Молдова няма актуализация в това отношение, тъй като молдовците вече имат различни категории лица, които се ползват от безвизов достъп. По отношение на така наречения аутсорсинг, възлагането на външен изпълнител, общо взето копирахме разпоредбите от предишното споразумение. В миналото двете страни са поставили под въпрос законността на допълнителната такса за възлагане на външен изпълнител, тъй като самата виза струва 35 евро и ако се добавят нови 25 евро като такса, това води до нарушаване на споразумението. Сега имаме нови разпоредби, свързани с възлагането на външен изпълнител и проблема е решен. И накрая най наболелия въпрос, най-интересният въпрос – изключване от изискването за визи за служебните паспорти. В миналото имаше освобождаване от визово изискване за притежатели на дипломатически паспорти. Дипломатически, украински и молдовски паспорти. Сега има разширяване на разпоредбите, има освобождаване от изискването за визи за служебни паспорти, украински и молдовски паспорти, стига те да са биометрични. Украинските служебни паспорти не са биометрични, молдовските са биометрични. Добавяхме декларация по отношение на Украина, според която ако има злоупотреби с безвизовия достъп или проблеми по отношение на обществения ред, то Съюза може да замрази временно прилагането на тази разпоредба. Що се отнася до Молдова, същия текст е, е написан на хартия, всъщност имаше обмяна на писма между молдовските власти и комисията. Комисията очаква споразуменията да бъдат приложени. Имаше по време на тяхното сключване някои отрицателни коментари относно освобождаването от изискване за визи, особено по отношение на Украина, тъй като има притеснение във връзка с върховенството на закона в тази страна. Тази тема беше обсъждана в комисиите Либе и Афет. Искам да ви уверя още веднъж, че с добавянето на нови категории лица, представители на граждански организации, е, млади хора и така нататък, Та с добавянето на тези категории направихме подарък не на правителството на Украина, а на украинските граждани. Така че фактът, че сега се дава безвизов достъп до територията на Шенген за притежатели на украински служебни паспорти е, не трябва да се тълкува като е, нещо, което може да е, попречи на влизането в сила на споразуменията. Двете споразумения бяха подписани на 23 юни и 23 юли. Диалога за облегчаване на визовия режим продължава. Тази стъпка, която сега описах, представлява една стъпка по пътя на целия процес, постигането на безвизов режим. Благодаря, благодаря за това обобщено представяне на двата доклада. А сега ще дам думата на господин Моралес, докладчик по, а, за Украина. Благодаря, господин председател. Знам, че времето е малко и затова искам само да откликна на това представителят на комисията. Очевидно стана ясно от презентацията на комисията, че има някои технически модификации, които са очевидно в полза на украинските граждани. Но от гледна точка на парламента е важно да се съзнава, че тук има един политически аспект на последното заседание на пленарна зала обсъждахме въпроса по инициатива на АФЕКТ. И комисията го, също го каза, това не е награда за украинското правителство, за гражданите на Украина. И това е въпрос, който беше споменат и от колегите. ако се разглежда процентът на отказите, който е 0,3%, очевидно, че това не може да бъде приемане. Отпадането на таксата за визите освобождаването от изискване, отпадането на визите за краткосрочни е, престои. Всичко това са крачки напред, които ние очаквахме да видим и които показват, че споразумението работи. Но ние, както и в АФЕД бе подчертано, тук има едно политическо измерение. Колкото до комисията е, е, Либе, мисля, че това е едно добро споразумение и като докладчик смятам, че са внесени изменения, които а, са полезни. Но още един път искам да подчертая политич, политическото измерение на въпроса. Това е политически инструмент, който трябва да използваме разумно. а АФЕД ще приеме становище по този въпрос на 22 януари. До тогава, разбира се, нещата могат и да се променят, но ако а, има някой, който иска да говори по този въпрос, виждам, че много колеги да пуснаха. Искам да отбележа, господин председател, много е студено в залата. И, има ли някой друг, на който също му е студено, както на мен? във всички случаи аз, аз замръзвам. значи ще чакаме становището на комисията АФЕТ. Но след като изслушахме дебатът в, на пленарното заседание миналата седмица, може би колеги, които имат опит в това отношение, могат да допринесат за този дебат. Пак ще кажа, внесените изменения от гледна точка на нашата комисия са много полезни. Благодаря, господин Моралес. Не се безпокойте, няма да ви товариме прекомерно. А, става студено, може би, защото дядо Коледа наближава. Мистер got the floor. Господин Протасиевич, имате думата. А има ли и други, които се оплакват от температурата? Господин Проташевич, благодаря, господин председател. А, аз ще говоря на полски. Но ще бъда кратък, тъй като знам, че времето ни е много ограничено. Zarówno в цялен парламент Europejskim, jak i, и, i w naszej